questions. Okay. Okay. Um, good morning, everybody. Добро утро на всички. First of all, as usual, uh, can I... Uh, Първо, както обикновено, нека приемем дневния ред. Не виждам колеги, които искат да възразят. С това дневният ред се приема. Одобрение на протокола от заседанието от 4 февруари. Можем ли да го счетем за прият? Няма възражение срещу протокола, с това той се приема. Ще направя съобщенията си след като приключим с разискванията по следващата точка и преди гласуването. Сега преминаваме към разискване за перспективите за въвеждане на еврото от Латвия с Андрис Вилкс, министър на финансите на Латвия и Илмърс Римшевич, управител на Централната банка на Латвия. Сигурна съм, че изобщо не произнесох правилно имената ви. Сега ще ви дам думата. Всеки от вас преди това ми каза, че ще се изкаже в рамките по на 5 минути. След изказванията ви ще преминем към въпроси от страна на колегите. Имате думата. Uh, Госпожи и господа, добро утро. Аз съм управител на Централната банка на Латвия и в качеството си на такъв днес с удоволствие ще се обърна към вас тук, в Брюксел. Позволете ми първо да благодаря на организаторите на днешното заседание, които днес ни дадоха възможност да изразим нашите виждания за Латвия, за економическото и финансовото и развитие до момента. Точно преди 10 години Латвия бе най-бързо развиващата се економика, която се подготвяше за членство в Европейския съюз. Тогава латвийците мечтаеха за по-висок стандарт на живот, за бърз растеж, мечтаеха да наваксат в развитието си през 2008 година Латвия, тъй като не бе член на еврозоната, премина през много тежка економическа и финансова криза. Трябва да отчетем направеното от Латвия, за да преодолее тази криза. Мерките са били обект на проучвания от редица специалисти, хора, които наистина се интересуват от економика и финанси. Немалко хора, според мен, осъзнаха, че основните елементи от политиката на правителството по време на кризата бяха своевременни мерки, ангажираност, и солидарност с социалните партньори. Към настоящия момент Латвия отново е най-бързо растящата економика в Европа и то за втора година подред. Според прогнозите um, look... на Европейската комисия, Латвия ще е економиката, отбелязваща най-бързо бърз темп на растеж и през идните няколко години. Нещо още по-интересно, фиксиран бе обменният курс на латвийската национална валута през 1993 година към кошницата на МВФ. От 2005 година насам валутният ни курс е фиксиран спрямо еврото. еврото. Имаше колебания в курса, но Централната банка успя да запази фиксирания обменен курс. Това бе много важно с оглед на стабилността на економиката. И тъй като економиката ни е малка, фиксираният валутен курс бе основният ни инструмент в областта на паричната политика. Днес се обръщам към Европейския парламент и с известна тага се връщам назад към времената, когато работихме с фиксиран обменен курс. Предстои ни да се откажем от националната си валута. Надявам се тогава валутата ни да е още по-стабилна. Надявам се да избегнем спекулациите, които могат да проистекат от това, че економиката ни е малка и отворена и че се намираме в положение на криза. Латвия вече от дълго време се стреми към членство в Валутния съюз. Настоящата криза ни даде възможност да осъзнаем какви са основните елементи на економическата и финансова стабилност, да осъзнаем колко ценна е тя. Валутният съюз ни е давал ценни насоки при изпълнението на всички критерии в областта на паричната политика и при приемането на необходимите законодателни промени, така че през 2014 година да сме готови за присъединяване към Валутния съюз. От септември 2012 година насам Латвия отговаря на всички критерии от Маастрихт. Унези от вас, които се интересуват от пътя, който сме извървели, за да ги постигнем, могат да разговарят с мен за това по-подробно. Показателите ни в момента са устойчиви. Процентът на инфлация е достигнал до най-низкото си ниво в историята. Много е важно да задържим този процент. Не случайно Латвия успя да изпълни всички критерии в рамките на кратък период. Не е и случайно, че от нас няма да проистичат проблеми в бъдеще. Кризата бе толкова тежка, че латвиците ще я помнят още за поколения напред. В резултат от кризата много от тях осъзнаха какво означава да се простираш според чергата си, какво означава да е нисък инфлационния процент и какво означава производителността да е обвързана с нарастването на заплатите или обратното. Какво ще проистече за Европейския валутен съюз от членството на Латвия? Всички сте запознати с формулировката повече Европа. Мисля, че след като Латвия се присъедини към Европейския валутен съюз, ще можем да споделяме опита си във времена на криза, ще можем заедно да преминаваме през спадовете и възходите, да провеждаме интересни дискусии. Има и още нещо, което е много важно, а именно – всички ще осъзнаят, че Валутният съюз е като един голям, стабилен кораб. Латвия би искала също да може да пътува с този кораб. Според нас в момента има подходящи условия, имаме поддръжници, които с нетърпение очакват нашето присъединяване. Според мен моментът е подходящ и за това латвийското правителство следващата седмица ще внесе искане за изготвянето на доклад за конвергенцията. Сега с удоволствие ще дам думата на господин министъра, който ще се спре по-подробно върху фискалната ни политика. Uh, indeed, uh... Както вероятно всички знаете, латвийското правителство ще се обърне към комисията и ЕЦБ да докладва пред съвета на Европейския съюз относно напредъка постигнат от страната за успешно присъединяване към еврозоната. Комисията и ЕЦБ ще изготвят доклад за сближаването през пролетта. Като част от нашата работа ние вече сме посочили докладчик по въпроса. Това е Берхард Белц. Берхард, можете да зададете първия въпрос. Форматът, който ще следваме при задаването на въпроси е 5 минути и за въпроса, и за отговора. И аз ще оставя на нашите гости да решат кой от тях ще отговори на въпрос, който се задава, за да нямаме по два отговора за всеки един от тези пет минути. Благодаря, госпожо председател, господин министр, господин управител на Централната банка. Радвам се, че приехте поканата си, поканата ни за да обсъдите перспективите за присъединяването на Латвия към еврозоната. Аз самият приветствам стремежа на Латвия да се присъедини към еврозоната в началото на 2014 година. Вашата страна е един изключително добър пример за бюджетна консолидация и за успешни мерки за справяне с дълговата криза. Точно в този момент ангажиментът на Латвия за присъединяване към еврозоната е много силен сигнал. Той е знак на доверие към европейската валута и към европейската интеграция. Имам доста въпроси. Ще ви задам само няколко от тях. Първо, как Латвия успя толкова успешно да излезе от кризата? Какви мерки предприе за справяне с дълговата криза? Какви полуки биха могли да си извлекат от опита на Латвия държави, които вече са членки в еврозоната, на еврозоната? Второ, Какви конкретни мерки бяха предприяти за гарантиране на ценовата стабилност и за подобряване на финансовото състояние на страната, в това число и по пътя на внасяне на корекции? Третият ми въпрос е свързан с инфлацията. Сигурни ли сте, че устойчиво ще можете да упражнявате контрол върху инфлацията и в бъдеще. И последният ми въпрос е следният. Независимо от различните анализи, много е важно гражданите да застанат за присъединяването на Латвия към еврозоната – би могло да се каже, че латвийските граждани все още не са взели окончателно решение, че се колебаят. Наблюдава ли се положителна тенденция в това отношение? Доведоха ли до резултати кампаниите за популяризиране на еврото, които вече сте инициирали? Бяха зададени много въпроси. Останаха две минути и половина за отговор. Надявам се, че в последствие ще можете да отговорите на всички тях преди да приключим. Ще започна с това как е, Латвия е управлявала кризата. Това е много важен въпрос. Първо, ние осъзнахме, че трябва да действаме е, бързо. Ние създадохме добър социален диалог от е, самото начало на кризата. Създадохме група за управление на реформата и тази група продължава да действа. Представено е правителството, синдикатите, предприемачите и общините. Ние обсъждаме всички мерки за строги а, економии. Всички предложения се обсъждат заедно и това е особено важно. В момента ние насочваме вниманието си върху възстановяване на растежа. Ние осъзнахме, че трябва да направим повече и трябва да действаме по-бързо от самото начало. Лесно е да се каже, но е трудно да се реализира, особено за малки а, държави. Всички европейски държави осъзнаха, че ако искаме да се възвърне доверието на пазарите, трябва да се предприемат подходящи действия. Същевременно, ние оцеляхме, а, реализирахме а, два а, избора. Ние не можем да бъдем по-различни, не можем да а, игнорираме факторите, свързани с а, консолидацията. 70% от БВП бяха подложени на мерки на економики през 3, в продължение на 3 години. Две трети бяха от страната на намаляване на разходите и само една трета за сметка на увеличаване на данъците. Така че ние през тези три години се опитахме да направим възможно най-доброто. Председателката, благодаря. Свърши времето за този първи кръг от е, въпроси и отговори. Имате ли нещо да добавите? Искам да се спре съвсем накратко на въпроса за това дали има опасения за инфлация отново. Тук трябва да спомена три неща. Всички осъзнават, е, че заплатите могат е, да нарастват само ако се повишава производителността. И това беше добре разбрано. Освен това, бюджетът законодателят в Латвия предлагаше дори още по-строги ограничения на, на бюджета. Европейския парламент прие пакета от 6 законодателни мерки. Изискването беше за още по-голямо намаляване на бюджетния дефицит, така че бяхме поставени под силен натиск. Имаше също съществен делевериджинг на банковия сектор. И мерките в бъдеще трябва да вървят ръка за ръка с мерки, насърчаващи растежа. Има силна подкрепа от обществеността в Латвия, като се има предвид какво става в останалата част на света, особено в някои държави. Ние се намираме в доста изгодно положение, тъй като 30% са за еврото, 33% против и около 33-35% процента са хората, които още не са а, се ориентирали. Те изчакват да получат допълнителни факти. Затова е необходимо да се извършва повече разяснителна дейност сред гражданите. И ние се надяваме до лятото на тази година да увеличим подкрепата за присъединяване към еврото до 50%. Следващият въпрос от групата на социалистите и демократите. Моят въпрос се отнася до устойчивостта на това, което сте постигнали. Когато разглеждаме какво се случва в еврозоната, виждаме, че реалната економика на държавата членка, държавите членки се стреми към устойчивост. Така че не става дума само за номинална конвергенция, а за реална конвергенция на економиката. Когато разгледаме макроекономическите дисбаланси, които са установени в пакета от 6 мерки, виждаме, че в Латвия изпъква две неща. За ето... Едното е свързано с безработицата и а, иммиграцията. И на второ място данъците и чуждестранните преки инвестиции. В каква степен разчита държавата на тези мерки? Единият е, надзорен механизъм, който създаваме в момента за банките, доколко вашата банкова структура е съобразена с изискванията и как ще се отрази това на позицията ви, що се отнася до този един надзорен механизъм и мерките, които се предвиждат по него. Благодаря за въпроса. Да, за всички е важно да има устойчивост на растежа. Ако разглеждаме какви са данните от 2011 до 2013 година в Латвия, виждате, че има устойчивост, има стабилност на данните. Освен това, от а, септември ние изпълняваме всички мастерски критерии а, и тук състоянието непрекъснато се подобрява. Предложен... Прогнозите на Европейската комисия за следващите две три години посочват същите цифри. Ниска е инфлация и е стабилен и много бърз растеж. Ние можем да се фокусираме върху различни структурни реформи, променяме структурата на економиката ни и разполагаме с добър потенциал за ориентирани към износ производства. Дори сега имаме двуцифрен растеж в износа. Бизнесът е много по-ефикасен, както и публичната администрация. Въведохни бяха фискални инструменти, за да не се допуска харчене на повече от това, което се произвежда. В Латвия безработицата намалява с много по-бързи темпове, отколкото в други региони. Имахме 17,3% в най-лошия момент на кризата и сега сме около 10%. От лятото нататък смятаме да снижим безработицата до едноцифрови стойности. Имаме структурна безработица. В Латвия бяха реализирани две важни реформи. Първото се отнася до образованието и обучението на работната сила и на второ място реформа в политиката на заетостта, на труда. Данните за заетостта се движат в вярната посока. Председателката, имате ли нещо да допълните? беше поставен въпрос за единият надзорен механизъм. Знаете, че в момента Латвия не участва в преговорите. Ние получаваме информация. Когато получим повече, такава ще можем да разясним и нашата позиция. Но Латвия е готова да сътрудничи във всички области и да се присъедини към механизма, колкото е възможно по-скоро. Председателката благодаря. Силви Голар от името на Алде. Благодаря ви, господин министър. Господин Бартел на Централната банка. Въпросът ми е Um, you know, uh... Латвия, предвид на опита, който имаме напоследък, разбира доста добре в каква посока трябва да се промени еврозоната. За нас това е много важно. Ние приветстваме всяко предложение, което би подобрило в максимална степен конкурентоспособността на Европейския съюз. Що се отнася до банковия надзор и други механизми и политики, ние ги приветстваме и ги подкрепяме. Към тях можем да добавим и това, което сме извлекли от неодавнашният ни опит. Ние вече сме натрупали собствен опит и виждаме, че доста от елементите действат добре и могат да бъдат въведени в други държави. Ние гледаме с добро око на много от инициативите, които се лансират от Европейската комисия. Винаги трябва да се прави разграничение, когато се задават въпроси към настоящия момент е, и тези, които ще се зададат по-късно след този период от последните 5-6 години от Латвия се извлече много полуки и в встъпителното ми изказване казах, че има много проучвания на а, учени за да се установи какво е добро, какво не при справяне с кризата. Така че ние имаме богат опит, имаме какво да споделим, така че само ни попитайте. Извинете, казва госпожа Голар, вие ни отговорихте на въпроса ми. Въпросът ми беше как ще се държите през следващите няколко месеца по отношение на единният надзорен механизъм. Аз дори не зная, че трябва да се произнасяме по надзорният механизъм. Когато не запитате какво е мнението ни за А, Б и С, ще получите от нас много конкретен отговор. Не искам да говоря а, общи приказки за нещо, с което не съм запозната. Всъщност, казва председателката на комисията, единият надзорен механизъм все още не е завършен. Да, ние ще се присъединим към механизма. Няма никакво съмнение в това. Но въпросът е какво следва. Какви пътища ще следваме. Тоест, вие имате отговор, че ще се присъедините към единият надзорен механизъм. Сега от а, госпожа Голар отново. Въпросът ми беше какво е мнението ви да се разделят на групи държавите членки при вземането на решения държави, които са вътре в еврозоната и които са извън еврозоната. Вие можете ли да служите за мост между тези две групи? Аз считам, че можем да бъдем такъв мост. Ние Работим по въпроси, които пряко са свързани с това, което засяга всички държави, членки на Европейския съюз. Държавите, които са в еврозоната, внимателно проучват този опит. опит. Ние бихме желали да играем ролята на своеобразен мост. Все още се ползваме от доверието на тези държави. Имаме опит и се надявам, че ще можем да се доближим до тези държави, които още не са взели решение. Те трябва също да разберат колко е важно да са близо до механизма за вземане на решение, не просто да получават съобщения за взети решения, без да имат влияние. И така, времето напредва, за това ще преминем към следващия въпрос, който ще бъде зададен от Роберт Зар. Благодаря ви. В ВКР не са представени много депутати, представляващи страни от еврозоната. И както знаете, членовете на ЕКР не вярват в светлото бъдеще на еврозоната. При все това уважаваме политическата позиция на Латвия по отношение на нейното присъединяване. Не е много изгодно за вас да влезете в ролята на мост, според мен. Защото можете в един момент да започнете да клоните повече наляво или повече надясно. Последните 20 години показват, че функцията на мост между влиятелни трети страни в процеса на нашата страна, на присъединяване на нашата страна, извинете, към Европейския съюз, не ни постави в много изгодно положение. Няма съмнение в устойчивостта И за това, според мен, трябва да говорим открито по някои въпроси, по които Латвия все още не е предприела, според мен, ефективни мерки. Единият въпрос е свързан с социалното неравенство. Би ми се искало да знам какво смятате да предприемете вие като финансов министр от 2014 година нататък. Трябва да осигурим устойчивост на политиката си в Латвия. Идната година предстоят избори. Следва да бъде избран и нов управител на Централната банка. И като се има предвид това, трябва да осигурим устойчивост на политиката си. Като гледам какво става в Италия, имам съмнения, например, по отношение на устойчивостта там. Въпрос към управителя на Централната банка. Всички чакат да, бъде, да бъдат разрешени проблемите в depositors from the third countries. В Кипър може да частично да бъде упростен дългът, може и да не бъде упростен дълга спрямо трети страни. Какво според вас е най-доброто решение за Латвия? Благодаря за въпросите. Мисля, че основният приоритет за идната ни година е бюджетът. Започнахме да го обсъждаме още миналата седмица. Изготвихме план. Запознахме се с предложенията и коментарите на Международния валутен фонд, на Европейската комисия във връзка с социалното неравенство. Какво ще направим идната година? Ще увеличим минималното трудово възнаграждение, ще въведем прогресивен данък, ще увеличим почти двойно, ако това е възможно, помощите за така наречените зависими граждани, за нуждаещите се Много важен е въпросът за това как да намалим бедността и неравенството, как да помогнем на семействата. Сега е моментът да предприемем такива мерки, тъй като са нараснали постъпленията ни от данъци можем да се справим с кризата, като същевременно приложим и всички тези много важни политики, които очакват от нас МВФ, Световната банка и Европейската комисия. Можем едновременно да гарантираме растеж и да работим за справяне с бедността. Правителството е поело ясен ангажимент в тази област. Малко ме обърка вашият въпрос за съкръщенията. Много добре знаете, че правителството и парламентът на 31 януари приеха закон за процедурата за въвеждане на еврото в Латвия. Съгласно този закон, всички парични средства, цялата касова наличност ще бъде обменена в рамките на 3 месеца в почтите и в рамките на 6 месеца в банките все още ще се пази резерв от националната ни валута. Всички добре знаем, че Кипър ще получи някаква сума по Европейския механизъм за стабилност. Знаем, че ще се намесят еврозоната и МВФ с цел решаване на проблемите на Кипър. Но как ще бъде решен проблемът на Кипър? Ще се опрости част от дълга от страна на по-големите субекти в трети страни или не? След година да се надяваме, че Латвия ще се присъедини към еврозоната. И въпросът ми е следният. Какво би предпочела Латвия по отношение на Кипър? като се има предвид, че проблемите на Кипър ще доведат до проблеми, може би, и за банковия сектор в Латвия. Не мисля, че всички присъстващи тук знаят всичко. Положението е много сложно. Аз лично не бих ви посъветвал да предприемете тези или онези мерки, особено при положение, че не знам какви ще са последиците от тях и като имам предвид и трудното положение на Кипър в момента. Председателката, нека добавя, че този процес по явни причини не е достатъчно прозрачен. Съгласно пакета от две законодателни мерки, поне на бюрото следва да се предоставя поверителна информация за страни, в които се прилагат програми, програми извинете, за консолидация. Сега думата имат зелените. Мадам ла президент. благодаря ви, госпожо председател, и добре дошли на нашите гости. И добре дошли в еврозоната Изглежда, че Латвия вече отговаря на економическите и правни критерии за присъединяване към Евросъюза и ние искрено се радваме от този факт. Въпреки това, цялостният контекст малко ни притеснява и от тази гледна точка бих искала да ви, бих искала да ви задам три въпроса. Първият въпрос беше повдигнат. Става въпрос за атмосферата на повсеместен скептицизъм в Латвия относно присъединяването на страната към еврозоната. Знаем, че не сте единствената страна, която се сблъсква с е, подобен скептицизъм от страна на гражданите. Какво конкретно възнамерявате да направите, за да привлечете латвийските граждани в процеса на присъединяване към еврозоната, защото без участието на гражданите няма как да постигнете успех чрез задължаване само върху техническите аспекти на присъединяването. Вторите ни тревоги са още по-сериозни, тъй като има данни за известна банкова непрозрачност в Латвия. Изглежда, че правителство който прилага стратегия за намаляване на данъчните ставки, за да се е, стимулира потокът на капитали към страната. Тази стратегия обаче може, няма ли да насърчи укриването на данъци и избирането на пари, в частност от е, големият ви съсед? каква точно всъщност е стратегията ви в областта на данъчното облагане? И на трето място, с пълно право споменавате, че има важен, че вашите мъжки растеж е доста добър в сравнение с еврозоната, но въпросът ми е дали отчасти този економически растеж не е за сметка на природният ви капитал. Тук говоря за политиката на масово обезлесяване, за като сериозно изсичане на главите. И тази политика, ако бъде продължена, ще има дългосрочни отрицателни последици за вашия економически растеж. Това са трите въпроса, които искам да ви задам, господа, и по които се надявам, че ще успеете да успокоите притесненията ми. Благодаря Uh, it's about uh, public opinion. Въпросът се свежда до общественото мнение. В момента провеждаме информационни кампании във връзка с въвеждането на еврото. Нараства подкрепата за присъединяването ни към еврозоната. След 2-3 месеца съотношението вероятно ще е 50 на 50, т.е. ще има 50% на подкрепа. Все по-обнадеждаващи са новините от страните от еврозоната. Нашите граждани осъзнават, че членките на еврозоната в момента извършват структурни реформи, предприемат мерки за консолидация, неща, които сме предприели и ние в миналото. И нашите граждани виждат, че тези мерки са насочени към подобряване на положението на тези страни. Има известен скептицизъм, който е свързан с процента на инфлация. Ние изложихме немалко аргументи във връзка с това. В тези държави, които наскоро се присъединиха към еврозоната, инфлацията в следствие от това нарасна с около 1,2-1,3% пункта. Мога да ви дам за пример Естония. Ние проявяваме доверие към Естония. Тя ни служи за пример. Можем да се получим и от опита на финландците, от неодавнашния им опит и от опита им от преди няколко години. В крайна сметка, латвиците ще проявят прагматизъм по време на изборите за нас не бе съвсем ясно дали ще продължим с тогавашната си политика, но гражданите осъзнаха, че с тази политика преследваме дългосрочни стратегически цели и ни подкрепиха. Мисля, че в редица страни от еврозоната вече са изложени много добри предложения, прилагат се много добри мерки. Това също ще ни помогне. Председателката, ако надсрочите времето си, времето от 5 минути, още докато задавате въпросите, няма да мога да дам възможност на нашите гости да ни отговорят, тъй като са предвидени по 5 минути общо за въпроси и отговори. Господин Хунтис. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми още веднъж да изтъкна. Представлявам Обединената левица. В нашата група членува и колега от Латвия, т.е. вече сме информирани за положението там. Въпросите ми ще са насочени по-скоро към вашата оценка на ситуацията. Ще са свързани и с Гърция. Разбира се, Латвия следва да вземе решението за това дали да се присъедини към еврозоната или не. Но как ще се справите с следния проблем? Според Оли Рен, когато една държава се присъединява към еврозоната, не се взема предвид мнението на гражданите. Но как вие ще се справите с този проблем? Как ще отчетете общественото мнение? Второ, според мен се наблюдава социален парадокс, а именно в момента еврозоната е в криза. Какви положителни послания бихте могли да отправите вие в тази ситуация? бих ви посъветвал да се запознаете с опита на моята страна. И като се има предвид този опит, като се имат предвид данните за реалната економика, например процента на безработица и на безработица сред младежите, броя на гражданите, които живеят под прага на бедността, как можете да отправите положително послание? Заявихте, че ще се работите за справянето с всички тези проблеми. Това е чудесно, но не мисля, че в момента в еврозоната има благоприятни предпоставки за това. Заявихте, че през 2008 година Латвия е била в криза, тъй като тогава не е била страна членка на еврозоната. Но според вас, ако тогава бяхте член на еврозоната, нямаше да имате проблемите, пред които сега е изправена Гърция ли, например, проблеми с кредитирането? I will be very brief. Um, I think you, you alluded that... Ще бъда съвсем кратък. Мисля, че споменахте какви пообщителни послания трябва да отправим към гражданите Централна банка все още не е започнала информационни кампании, мисля, че населението в страната започва постепенно да си дава сметка, че държавата ще се присъедини към еврозоната и започва да се интересува и да търси повече информация и ние, разбира се, по-активно ще предоставяме тази информация. Ето защо смятам, че до края на лятото по-голямата част от гражданите ще подкрепят членството в случи по отношение на членството в Евросъюза през 2003 година, както се случи и в редица други държави членки на еврозоната. Гражданите просто дават сметка, че това е правилният ход. Трябва също така да направим разлика между големи и малки економии, между отворени и затворени економии, когато говорим за членство и не в еврозоната. Латвия е малка отворена економика и през 2008-2009 година ние бяхме наказани, защото се назовахме съвсем сами с нашият фиксиран валутен курс и всички ни нападаха и очакваха нашият крах. Ако бяхме част от а, големият кораб, като другите малки държави, които вече бяха присъединили към еврозоната, струва ми се, че нямаше да сме жертва на толкова много атаки от страна на спекулантите, е, защото с присъединяването си към еврозоната през 2008 година Латвия вече имаше устойчива фискална политика и а, това и позволи също така лесно да излезе от кризата. Това е основната иска да се присъедини към еврозоната, а именно да се сложи край на да се бъдещи спекулации срещу валутата на тази малка държава. И мисля, че ще спра тук. Свършихме с времето и в този етап, така че настоящият економически растеж с економически растеж на страната преди кризата и да ни обясните защо този път економическият ви растеж е устойчив. Да, вярваме наистина економическият растеж в Латвия през периода 2004-2007 година се дължеше най-вече на строителството, пазара на имущество и задлъжнялост, което ръководеше економически растеж. Сега положението е съвсем различно. Считаме на промишленост, включително тежка промишленост, транспорт, текстил, телекомуникации. Затова смятаме, че настоящият економически растеж е устойчив. Забелязва се и увеличаване на заплащането, законодателство, като обаче не говорим за увеличаване с 20 до 30%, както беше през периода 2004-2007 година. Говорим за увеличаване между 3-4%, в някои случаи 5%, но това увеличаване за плащането върви ръка казах каза с увеличаване на производителността. Okay. Uh, are we okay? Можем ли да продължим? Вернен Ланген от името на НП. Благодаря ви. За разлика от колегата ми комунист от Гърция, се радвам, че Латвия тръгна по пътя на успеха. Радвам се, че вече от години Латвия отбелязва успехи. Мисля, че Гърция може да вземе Латвия за пример, вместо да я съветва да не се присъединява към еврозоната. Особено сме удовлетворени от предприятите от вас успешни мерки. Вашият министър-председател дълги години е бил член на Европейския парламент. Добре го познаваме. Аз като германец много се радвам, че Латвия ще се присъедини към еврозоната в момент, когато проблемите пред нас са най-вече лошото управление в определени държави членки на еврозоната. Те не се дължат толкова на кризата на еврото като цяло. Имам три въпроса. Какви промени настъпиха по отношение на енергийната зависимост на Латвия след извеждането от експлоатация на АЕЦ? Второ, как работите за решаването на проблемите с мълцинствата? Трето, какви подготвителни мерки са предприяти в областта на банковия сектор от техническа гледна точка? Смятате ли, че ще предприемете всички подготвителни технически мерки до 2014 година? Що се отнася до мълцинствата, имам предвид най-вече големия брой бивши граждани на Съветския съюз, които са без гражданство. Just... Ще отговоря първо на въпроса за енергетиката. Въпросите на енергетиката са много важни за балтийските държави. Имаме един доставчик на газ и това е Русия. Преди години ние предвиждахме много по-високи потребности а, от енергия. Сега обаче се оказва, че използваме по-малко енергия в а, производството, т.е. се подобрява енергийната ефективност. Решението за балтийските държави е по-различно. Искаме свързване с мрежите, с скандинавските държави. Използваме също много възобновяема енергия, но основният акцент се поставя върху енергийната ефективност. Благодарение на структурните фондове от Европейския съюз, ние осигуряваме осветление, отопление на сградите, като се използват енергоспестяващи технологии. В момента ние ще обмислиме отварянето допълнително на един ергиния пазар в Балтийските държави и ще има сътрудничество през едните години. Това е един от начините за а, разрешаване на въпросите а, с е, енергоснабдяването след а, затварянето на а, Игналина. Що се отнася до малцинствата в Латвия, не считам, че има някакво напрежение между различните общности. Има понякога спекулации, има желание от някои съседни държави да спекулират относно положението в Латвия, но в сравнение с други региони в Европа, считам, че положението в Латвия е доста добро. Що се отнася до банковия сектор, бих искал да кажа, че 75% от банките са чуждестранна собственост, най-вече скандинавски банки. Тези банки запазиха своята стабилност по време на кризата. Те са добре капитализирани. Капиталовите изисквания са около 15%. Нашия регулаторен орган има конкретни изисквания към някои от банките, свързани с влоговете от нерезиденти. Банките са печеливши и ликвидни. Затова считам, че те са добре подготвени за преминаване към еврото, ако получим покана за присъединяване към еврозоната. Тогава ще обсъдим и конкретните аспекти, свързани с обмена на пари. Вари Педа. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да приветствам нашите съседи. Благодаря за това, което сте постигнали. Аз бях министър на финансите в Естония през 2008 година и съм запознат с решенията, които трябваше да вземете и колко трудни бяха те и как заедно успяхме да разбием скептицизма на МВФ и показахме, че има и други пътища за излизане от кризата. Така че това е полука, от която могат да се възползват много други. Много от въпросите, които исках да поставя, вече получиха отговор. Затова аз ще се върна към нещо, което вече беше споменато. Много се говори за депозитите на нерезиденти и че има сериозно покачване. Кипърски граждани, например, имат доста депозити в Латвия. Какво прави Централната банка, за да снижи риска, свързан с този процес? Миналата седмица, заедно с надзорният орган, дадохме отговор Опитваме се да разбием мита за това, че латвийската банкова система предви... привлича депозити от нерезиденти. Това не е бизнес модела, към който се стреми Латвия да живее от подобни депозити. Латвия винаги е, е имала между 40-50% депозити на нерезиденти. По време на кризата този процент беше намалян, намален. Сега, е, когато има оживление, достигна около 48%. Когато се правят съпоставки, най-важното е да се има предвид, е, че делът на нашият банков сектор е сравнително малък, когато се съпоставя с останалите държави от Европейския съюз. Около 600 милиона са влоговете от кипърски граждани. За такива цифри става дума. Неодавна ние направихме проверка дали има потоци от Кипър към Латвия. Установихме, че почти няма такива. Мога да ви уверя, че Латвия никога не се е опитвала да ползва като бизнес модел привличането на чуждестранни влогове. Миналото лято беше публикуван, беше изготвен доклад, той беше публикуван през ноември. Той беше разгледан от депутатите беше установено, че Латвия изпълнява всички изисквания и тя не фигурира в списъка на държавите, които не изпълняват препоръките. Сега от НП Гем Мичел. Благодаря, госпожо председател, благодаря на нашите гости. Всичко е добре, че нещата работят а, на, на практика, а не само на теория. Искам да поздравя Латвия за съществените постижения, които е реализирала. Това, което е постигнала, действително е, е забележително и това е дело не само на лидерите на Латвия, но и на обикновените хора. Съгласен съм с коментите, че е необходимо да се търсят вътрешни решения, вместо да се оставят големите държави да предлагат такива решения. Като се има предвид, че Естония се присъедини към еврото, Литва съвсем малко ни достигна, за да се присъедини. Ако Латвия не се присъедини, вие ще пропуснете ли нещо, когато се възстанови растежа. На второ място, независимостта на Централната банка и мандата на гуверньора на банката. Зная, че има промяна в закона, но като оставим на страна закона, може ли да се счита за абсолютно неотменима независимостта на Централната банка, така както е в Ирландия? Благодаря ви за поставените два въпроса. Никой в тази зала не бива да се безпокои за независимостта на Централната банка на Латвия, защото това е една от най-независимите централни банки, съгласно проучването на МВФ нареждаше се до ЕЦБ. Последните промени целят да се хармонизират формулировките, така както те са заложени в устава на ЕЦБ. И в, по никакъв начин не засягат независимостта на Централната банка. Министърът вече спомена, че ние не бързаме непременно да се присъединим към еврозоната, не се стремим отчаяно към нея. Това е една обичайна процедура. От 2005 година Латвия е в а, а, Паричен съюз 2. Ние сме част от а, Економическия паричен съюз и съгласно а, устава и съгласно е Европейският е, договор, когато една държава е готова, тя трябва да се присъедини към е, Европейският паричен съюз. Както каза и министърът, ние не виждаме причини, защо трябва да изчакваме и да стоим навън. Предпочитаме да сме част от еврозоната, да споделяме опита, и да изграждаме заедно Европа. Бихме могли да продължим. Господин Куташ от социалистите и демократите. Както останалите колеги, искам също да ви поздравя за усилията, които полага Латвия за присъединяване към еврозоната. Въпреки, че има някои оставащи проблеми, които следва да се разрешат, читам, че Латвия ще бъде следващият балтийски успешен модел за присъединяване към еврозоната. Аз съм от Румъния. Ние следваме същия път, не сме в същото положение. И за това ме интересува вашият опит. Как се справяте с тази задача? Въпросът ми е, каква би била най-важната ви препоръка към някоя държава, която върви по вашия път? Какво бихте направили по-добре, ако имате възможност да направите всичко от начало? В Румъния ние сме изправени пред същата скептичност от страна на населението относно присъединяването към еврозоната, не поради проблеми в самата еврозона, какво би била най-добрата ви препоръка към една държава, която следва вашия път? Нашият министър-председател вече написа книга, излагаща нашият опит. Когато сте изправени пред толкова сериозни проблеми, като тези, които преживяхме напоследък, трябва да се фокусирате върху това какво може да се направи за страната ви с съвместни усилия. Необходими са смели решения. Когато се намирате в беда, вие се насочвате към това как да излезете от нея по-силни. Като малки държави ние трябва да сме още по-ефикасни. И магическата дума отново са структурните реформи. Ние трябва да бъдем по-добри, отколкото в предходния цикъл. Много важна е също е комуникацията. Правителството, обществото трябва да вървят заедно. Посланията трябва да са целенасочени, да е ясно, че можем да постигнем нещо само с общи усилия. Структурните реформи са важни. Ние проучваме различен опит в други части на света, не само в Европа. Европейският съюз губи конкурентоспособност, затова трябва да разглеждаме и други варианти. Затова е много важно как се разясняват нещата, за да се привлече общественото мнение на ваша страна. ако имате стабилен растеж, ако избягвате болезнените решения, няма да е лесно за вас. Ние имахме програма, получавахме препоръки от Европейския съюз, от МВФ. Ние обединихме всички въпроси и ги разгледахме заедно, но най-важното е да бъдете смели в решенията, които вземате, да не губите време. Гъвкавостта е много важна и балтийските народи са добри в проявяването на такава гъвкавост. Необходимо е да има подобряване на гъвкавостта в цяла Европа, да се разглеждат и други възможности. Искам само да добавя нещо. Да използвате собствената си мисъл, а не това, което ви казват лауреатите на Нобелова награда и които излизат с прогнози, че тази или онази държава ще се провали след 2-3 месеца. Мисля, че ни хареса този коментар от името на НП Корин Вортман Кол. Благодаря, господин министър. Благодаря, господин управител на Централната банка. Позволете ми да се присъединя към поздравленията на толкова много колеги за това, което постигнахте в името на латвийските граждани. При все това осъзнаваме, че положението е тежко за немалко латвийски граждани, но постигнахте немалко по отношение на устойчивия растеж. Важни са не толкова цифрите, мерките, които сте предприели по отношение на бюджета. Важен е коражът, който проявихте във връзка с реформите. Много е важно също така, че предприехте не само реформи, но и установихте социален диалог. Подобен подход явно води до резултат и това показва и опитът на Ирландия. Много е важно, когато се предприема някаква политика, да се мобилизира и необходимата подкрепа. Въпросът ми е свързан с банковия сектор и постигнатите там резултати. Миналата седмица господин Драги, председателят на Европейската централна банка, присъства на нашето заседание. Той заяви, че основният проблем към момента все още е свързан с ликвидността и по-точно с кредитирането от страна на банковия сектор на реалната економика. Вашата страна все още не е член на еврозоната, но говорихте за ликвидността на банковия сектор. Кредитира ли банковият сектор в достатъчна степен реалната економика в вашата страна? Получавате ли подкрепа от Европейската инвестиционна банка и други европейски институции? Достатъчна ли е тази подкрепа за справяне с проблемите с кредитирането? Много се радвам, че ми зададохте този въпрос, тъй като той е много важен в рамките на разискванията за Европейската банкова система. Една голяма част от ликвидността на банките все още не се влива в сектора на реалната економика. Това се дължи на липсата на структурни реформи, на значимите фискални проблеми, на факта, че банковият сектор – изчаква. Изчаква мерките, които ще се предприемат. Ако мерките се предприемат по линия на увеличаване на данъците, а не по линия на разходите, то банките нямат интерес да кредитират дружества, които е вероятно утре да фалират банковият сектор трябва да има сигурност. Ако няма сигурност, той просто ще си задържи ликвидността и няма да я влива в реалната економика. А що се отнася до Латвия, в момента настъпват промени в подхода. Кредитите към домакинствата и физическите лица са на нивото си от миналото тъй като банките намаляват размера на привлечения капитал. За сметка на това обаче се увеличава кредитирането на корпоративните субекти. По втората част от въпроса ми. Подкрепата от страна на Европейската инвестиционна банка. Дава ли тя положителни резултати, що се отнася до кредитирането в Латвия? Да, финансирането по линия на Европейската инвестиционна банка и на структурните фондове е много важно за финансовата ни система. То върви ръка за ръка с оздравяването на економиката. Ако банките са съгласни да предоставят първоначално финансиране, то разбира се това много улеснява реалната економика. Благодаря. Последният въпрос ще бъде зададен от Волф Клинц от името на либералите. Единият е свързан, единият ми въпрос е към управителя на Централната банка и е следният. Какво смятате за предложението за овзаимостяване на дълга за или против еврооблигациите сте? Въпрос към финансовия министр. След присъединяването към еврозоната ще въведете ли данъка върху финансовите сделки, за който взеха решение 12 държави членки? Трето, комисията изпрати експертна група в Гърция. Бихте ли искали да предприемете водеща роля в тази група? Yes, uh, Latvia is ready to join. Да, Латвия е готова да се присъедини към тази група. А в момента се анализира въвеждането на данък върху финансовите сделки. Много е важно Европа да не позволи отново да изгуби конкурентоспособността си в световен мащаб. Във връзка с това сме готови да участваме във въвеждането на този инструмент. В Латвия вече е въведена така наречената такса за финансовия сектор, Тоест, прилага се подобен инструмент. Ако въведем данъка върху финансовите сделки, ще трябва да помислим какво да направим с този вече действащ инструмент. Не бива да намаляваме конкурентоспособността на банковия и финансовия си сектор, но сме готови да участваме в обсъжданията за данъка върху финансовите сделки. Това е един добър инструмент, но трябва да бъде много добре управляван. Мисля, че почти получихте отговор на въпроса си за еврооблигациите. Всеки, който се занимава с економически въпроси, знае, че еврооблигациите ще бъдат един вид инструмент за субсидиране. Много лесно може да се изчисли в какъв размер трябва да поемат гаранции отделните държави. Според нас еврооблигациите биха демотивирали засегнатите страни при предприемането на фискални мерки и мерки за консолидация. И това в дългосрочен план би дестабилизирало фискалното им положение. Комисията изискала ли е от Латвия да помогне на периферните страни? държави от еврозоната. Имам предвид Гърция, Португалия. Приканила ли е комисията Латвия да сподели опита си с тези държави? Да, има вече членове от наша страна, които работят в екипа на комисията Фатина. Председателката, благодаря на всички за участието. С това приключваме по тази точка. Преминаваме към моите съобщения и към гласуването, но ще прекъснем за 2-3 минути, за да си получите документите. Formal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 You need to. Okay. Um, right, the bad news is... Добре. Имам лоша новина. Стигнахме до съобщенията на председателката, но нека да се опитаме да свършим колкото може по-бързо с тях. Първо, на управители за фондове на инвестиции 2 Имаше среща с присъствие на членове на нашата комисия, които евентуално се възпротивяват на делегираните актове. Срокът беше 31 януари. Нямаше възражения и съгласно правилника за дейността на Европейския парламент може все още да се внесе възражение. До момента секретарята не е бил осведомен за подобно намерение. Ако се предприеме подобна подобно действие. Е крайния срок за възражение, за възражение от страна на парламент изтича на 19 март. Имаше тристранни срещи за ипотеките. На 20 февруари обсъдиха се нови мерки, включително и нови, сметки, нови системи за оценка на чужестранни кредити. кредити. Беше постигнат на, различ, на по различни въпроси. Предвиден следващи трен срещи на, на 16 и 19 март. Вернер, виждам, че искате думата по този въпрос ли? Делегирате речсакта. Да, делегираните актове. Комисията пое ангажимент следващия делегиран акт за регламента за инфраструктурата на европейските пазари да бъде изготвен до края на декември, а сега вече е почти март и комисията все още не е изготвила нищо. Предлагам да депозираме писмо с предупреждение към комисията. Um, Добре, отбелязахме си го. Сега се връщаме на, на срещи и регламент и директивата за капиталовите изисквания. Имаше тристранна среща на 19 февруари и освен, че разгледахме напредъка постигнато от техническите работни групи по въпроси като потенциалните филтри, определенията за инвестиционни дружества и тъй нататък. Е, ирландското председателство беше наред, то трябваше да обясни позициите на съвета за нуждата за преразглеждане, спешно преразглеждане на компромисите, постигнати по време на кипърското председателство. Става въпроса за заплащането, макропотенциалната гъвкавост, допълнителните капиталови буфери за важните от систематична гледна точка институции за, на национално равнище. От гледна точка на Европейския парламент трябва да намерим задоволително решение и за те наречените доклади за отделните държави относно данъците и инвестициите за отделните дружества. Надяваме се тези последни проблемни въпроси да бъдат разрешени на следващия политически триалог на 27 февруари, т.е. утре. Ако не постигнем тези резултати, смятаме, че след 10 месеца на обсъждания по време на три председателства на съвета вече е крайно време да внесем това досие в пленарна зала. Относно единният надзорен механизъм, на 21 февруари беше проведена тристанна среща, като тя беше посветена на задълбочен анализ на файла за органа за банков надзор. Следващата на среща ще се проведе днес след обед и ще се разгледат въпроси от политически характер, в частност и а, относно регламента за ЕЦБ. На срещата на 14 февруари координаторите се съгласиха да се разпределят нови процедури. Данък върху финансовите сделки се дава на социалистите и демократите. Става въпрос за за продължението за засилено сътрудничество. Регламента за държавната помощ в областта на транспорта отива при НЕП. Прилагането на точка 93 от управника за действие отива за НП, задължителното аудитиране също е за НП, е, възстановяване, е, оздравяването на небанкови финансови институции ЕКР. Годишният доклад за конкуренцията за 2012 година е за АОДЕ. Становище по Европейската инвестиционна банка е за НП. Равенство между половете отива за АОДЕ приемането на еврото от Латвия за НП и разпределението на законодателните дейности между контролните органи на държавите членки, делегираните актове и други подобни становища ще се изготвят от председателката по взаимно съгласие, тъй като очевидно съм най-добре запозната с всички тези въпроси. Благодаря. Сега преминаваме към гласуването ако разбира се намери на е правилната страница. Започваме с гласуване по точка 5 от дневния ред. Ще помоля само представителите на секретарата да се сменят, за да съм под подходящият надзор. Започваме с гласуване на общата система на данък върху добавената стоеност по отношение на данъчното третиране на ваучери. Само да бих искал да приборя членовете на АУДЕ. Благодаря ви. Започваме компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за,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 Надявам се да успеем да гласуваме по целият документ с измененията. Моля, гласувайте. Има малка паника тук. Моля още един колега да гласува. Край на гласуването всички гласуваха. 40 за, една въздържал се. Гласуваме по законодателната резолюция. Four more buttons to be pressed. Моля още четирима колеги да гласуват. Благодаря ви. 43 за, няма против, няма въздържали се. Поздравления на докладчика. Right, uh, we've Добре. Представителите на секретарията се смениха. А, има ли проблем? Бих искал само да ви помоля, госпожо председател, да добавите още един глас при предишното гласуване, тъй като картата ми не работеше добре по време на първото гласуване. Успях да гласувам за законодателната резолюция, но не можах да гласувам при първото гласуване. Така че има 44 гласувани. Добре ще променим броят на гласувалите на 44 за, няма против, няма въздържали се. А, извинява се председателката, ще сменим броя на гласувалите при първото гласуване. И така преминаваме към програмата за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии. Тук има устно изменение от докладчика. По рубрика 1 моля да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение на пада. Преминаваме към параграф 1 от оригиналния текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим втора част на изменение второ. Моля, гласувайте. Моля един колега от НП да си извади картата. Благодаря ви. Край на гласуването. 18 за, 24 против. Отхвърля се. Изменение 3 за,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 Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа против, 19 за. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим изменение 20. Извинявам се. Всички не гласуваха. Още двама колега, ако искат да гласуват.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 устно изменение по 2. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до параграф 7 от оригиналния текст. За, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Моля, гласувайте по 43.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 Добре, нека първо да гласуваме по устното изменение. Приемаме ли устното изменение? За, против, въздържали се, приема се. В такъв случай приемаме устното изменение, за да няма никакво съмнение. Сега гласуваме компромисът като цяло, заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение от докладчик по параграф 17 за против, въздържали се, приема се. 91. Не, извинете, 91 пада. В такъв случай го гласуваме параграф 18, компромис ЕО. За, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Гласуваме 94 плюс 1 глас за от Перванш. Всички ли гласуваха? Добре. 25, 26 за, 19 против. Приема се. Стигаме до устно изменение по параграф 19 за, против, въздържали се. Приема се.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 по параграф 21 за, против, въздържали се, приема се. 106 пада в такъв случай. Параграф 22, компромис О. За, против, въздържали се, приема се. Осно изменение от докладчика по 3 за, против, въздържали се, приема се. И така преминаваме към параграф 23 от оригиналния текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по параграф 26 за, против, въздържали се, приема се. И така, параграф 27, изменение 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. В такъв случай гласуваме оригиналния текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф 28 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим. Гласуваме по 117. един глас за, за перванш, един глас колега от НБ в повече гласува. Благодаря ви. Край на гласуването. Всъщност отхвърляме го, защото дори с гласа на перванш е 22 гласа за и 23 гласа против. Отхвърля се. В такъв случай гласуваме оригиналния текст по параграф 29 за, против, въздържали се. Приема се. 119 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст на параграф 30 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 няма нужда да гласуваме. В такъв случай гласуваме оригиналния текст. За, против, въздържали се. Приема се. 123 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Оригиналният текст за, против, въздържали се. Приема се. 124 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 127. Всички ни гласуваха. Приема се 25 за, 19 против. Устно изменение по параграф 304 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 35, компромис R, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 36, за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст на параграф 37 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против,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 за Берванш. Още двама колеги трябва да гласуват. Още един. Прекратете гласуването. Приема се с 43 гласа за един глас против и няма въздържали се. Благодаря на докладчика. Преминаваме към 7, 8, 9 точка. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 на Европейския банко орган. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето. Um, no. <laughs> Three in Трето за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти параграф за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се.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 14 за, против, въздържали се. Извинете, това отпада, казва председателката. 15 изменение. А сега текста с внесените изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Един глас повече от НП. Моля, прекратете гласуването. 42 гласа за, няма против, един въздържал се. Вернер, искате думата? Не, преминаваме към следващото гласуване. Сега преминаваме към освобождаване от отговорност на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Първи параграф за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трея за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Четвърти параграф за, против, въздържали се, приема се. Шест за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6 е за, против, въздържали се, приема се. 7 изменение за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се.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 Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 43 за, няма против, един въздържал се. И последното гласуване е освобождаване на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Изменение първо. За, против, въздържали се, приема се. Три. За, против, въздържали се, приема се. Втори параграф. За, против, въздържали се, приема се. Трети параграф. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначален текст, параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст, седми параграф, за, против, въздържали се, приема се.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 Прекратете гласуването. 44 гласа за, няма против, един въздържал се. Благодаря много. Okay, let's, let's carry... Нека да продължим. Преминаваме към десета точка от дневния ред – реформиране на структурата на банковия сектор в Европейския съюз. Which is, uh, an own initiative... Доклад по собствена инициатива, свързан с докладен Ликанен, за да бъдем готови, когато комисията излезе с предложение – за да можем да го разгледам по време на мандата ни. Докладчик е Арлин и веднага й давам думата. Благодаря много. Очаквам заедно с докладчиците в Сянка и членовете на комисията да изготвим един визионерски интересен доклад можем да направим нещо по-различно с този доклад, отколкото предложенията, които бяха направени. Няма да навлизам в детайли на предложенията, които дойдоха от групата на високо ниво Лайканен. Лай ще се спра само на някои от основните аспекти на структурата на банковия сектор, какво е необходимо за реагиране на кризата след задълбочени консултации и научни изследвания. Групата излезе с предложения за реформи, които да бъдат реализирани на ниво Европейски съюз. Но това е само една частица от пъзела за реформа на банковия сектор в допълнение към реформите Базел и тези, които се извършват в Европейския съюз, както и реформите, които се осъществяват от националните правителства. Пете основни елементи са разделени на древното и крупно банкиране на кредитните институции, също маркен мейкинг от депозит бенкинг – ако обема на дейностите е съществен от гледна точка на финансовата стабилност, да има разделене. Има допълнително разделене на дейността, свързани с плановете за възстановяване и оздравяване. Националният орган трябва да може да реализира пълно разделене при необходимост. На трето място механизми за бейл-ин, като възможност за решаване на банкови кризи, подобряване на възможностите за абсорбиране на загубите на банките, подобряване на капиталовите изисквания за търговската дейност и за заеми за сектора на недвижимите имоти. И на последно място укрепване на управлението и контрола върху банките. Става дума за механизъм за подобряване на управлението и контрола, подобряване на контрола върху риска, също компенсационни и стимулиращи схеми, засилване на санкциите в банковата система. Както колегите знаят, бяха разгледани два изхода от страна на групата нерискови капиталови изисквания. Това подлежи на одобрение на надзорния орган. Втория подход е разделене на древното банкиране и инвестиционното банкиране единствения начин за възстановяване на общественото доверие и да се гарантира, че данокоплаците няма да предоставят преки или косвени субсидии на сектора, е да има разделяне на древното банкиране и инвестиционната дейност. Искам да се започне дебат по тези въпроси. С интерес очаквам да чуя мнението на колегите, докладчици в сянка и на останалите членове на комисията. Първо, защо са необходими структурни реформи? Вече 5 години се намираме в финансова криза и съвсем не сме се доближили до решаването. Има ниска, нисък растеж, висока безработица, строги економии, 1,3 милиарда евро са загубени чрез спасителни мерки за финансовия сектор а, тази криза беше а, реализирана чрез а, неразумно поемане на риск. Сега има предложение за възстановяване и оздравяване на а, сектора. В началото на тази година а, Холандия национализира а, една от най-големите си банки – Това струваше 3,5 милиарда на правителството. Бюджетният дефицит в Холандия през 2013 може би ще надхвърли 3%, които са изискуеми. Тоест, ние се намираме в същата ситуация, що се отнася до поемането на прекомерен риск. Доверието в банковата система на Европейския съюз продължава да е ниско. Това задушава растежа, също намалява ефекта от стимулиращите мерки. Доверието към банковия сектор в Европейския съюз се намира на най-низката си точка. В моята страна групи на потребителите определят какво е удовлетворението на потребителите и 72% от участващите проучването считат, че банките не са се извлекли по полука от банковата криза, което е увеличение в сравнение. Само малко са онези, които считат, че банките действат в тяхен интерес. Още по-малко вярват в етичното поведение на банките банките, които нарушават промишления кодекс, трябва да преустановят своята дейност, според голямо мнозинство от запитаните. Когато разглеждаме структурната реформа в доста различната банкова система на Европейския съюз, е необходимо да определим какъв е минимума, който искаме да постигнем чрез доклада. Трябва да се създаде една стабилна, устойчива банкова система, да се намалят а, възможностите а, за едновременно тегляне на средства. А, трябва да се намалят също загубите а, за а, обществото. Трябва да разгледаме как да се а, ограничат стимулите на банките, за да не поемат те прекомерен риск Също да се е, разгледат банките, които са твърде е, големи, за да се позволи техният е, фалит, да се направи разграничение между банковият, чистият банков сектор и сенчестият банков сектор. Commission banking report and the forthcoming Vickers uh, reforms representing very във Франция и в Обединеното кралство има различни подходи а, към разделянето. Също подходът Волкър е трета възможност. Насочва се вниманието върху концентрацията, както и разделянето на дейностите на банките между инвестиционната им дейност и древното баркиране. Ние искаме да включим предложенията на доклада Ли Кайнен в един по-широк дебат, за да не се допуснат банкови кризи в бъдеще. Нашата комисия трябва да излезе с идеи за създаването на една по-стабилна банкова система. Какво искаме от тази банкова система? Каква структура е необходима, за да се постигне това? Ние искаме една по-стабилна конкурентна база за банките – да има повече устойчиво срещу бъдещи кризи, да се намалят разходите за обществото, за спасяване на банките. Искаме една ефективна банкова система, която осигурява банкови услуги, която запазва влоговете на, гражданите, насочва средства за продуктивни инвестиции, подкрепя реалната економика, за да гарантира растеж, който от своя страна ще доведе до финансова стабилност не само в Европа, но и в световен мащаб. Ако разгледаме спорният въпрос за разделянето на дейността на банките. Тук трябва да поставим редица въпроси, дали това разделение да бъде цялостно, дали банките трябва да бъдат част от същата банкова групировка, дали трябва да има заделяне от обикновен тип – също структурно разделяне, като се отчитат е, националните различия, особено в е, Франция, Обединеното кралство и е, САЩ. Структурните елементи за отделянето или разделянето отделянето е да се запазят онези банкови дейности, които са жизненно важни като услуга за економиката и гражданите и те не трябва да бъдат застрашавани от дейности, които са инцидентни и които могат да засегнат основните потребности на промишлеността или на гражданите. също да се намалят разходите за спасяване на банките. Някои коментираха така наречените киселинни тестове, за да се види дали се променя културата, културата на поемане на прекомерни рискове а, и а, засягането на сектора на древното банкиране банкиране. Трябва да се запазят основните дейности на банките, именно влоговете и предоставянето на заеми и рисковите портфели на банките не трябва да застрашават нито влоговете, нито заемите. Въпроса за компенсациите. Продължава културата на конюнктурни мерки – също прекомерните бонуси, които насърчаваха към поемането на рисковани хазартни действия. Трябва да разгледаме също и въпроса за отлагането в дългосрочен план и да се свържат нещата с кредитния цикъл. Изключително важно е да се осигурят заеми за стартиращи фирми. Трябва да разгледаме предложения по какъв начин да се гарантират кредити за растеж. Трябва да се спрем и на въпросите, свързани с конкуренцията в по-голяма степен. През последните 10 години няма нови банки, поне от 2010 насам няма такива. Гражданите, потребителите искат да получават ефективни услуги, да имат възможност да преминават от един доставчик на банкова услуга към други. Освен това, трябва да има междубанкови услуги, предоставянето на междубанкови заеми. Европейският банков сектор продължава да е твърде концентриран има 40 банкови групировки, които са системно важни групировки, що се отнася до активите им. Има още по-големи пропорции банки срещу БВП достигнаха 2000%. Затова трябва да се гарантира добре функциониращ, ефикасен банков сектор. Бих искал да има повече диверсификация, да има ориентирани към потребителите банкови модели. Това ще помогне за финансирането на реалната економика чрез намаляване на разходите на банковите услуги. Освен това, трябва да има и приносимост на сметките. Потребителите трябва да имат възможност да преминават към друг доставчик на балкови услуги при желание. Преди да приключа, бих искала да кажа нещо ново, което се забелязва в Единото кралство. Банкен не е толкова известна банка в Обединеното кралство, но сега се разраства най-бързо. Всяка седмица открива нов клон и предлага дребни заеми в различни региони, не се плащат бонуси, бизнеса се развива много добре, създава се заетост – и една от нашите задачи, нещо, което трябва да извлечем от доклада Ли Канен, да се подкрепят у тези банки, които водят до промяна на културата. Това е много важно за дългосрочната перспектива, не за краткосрочни решения, които могат да се постигнат чрез някои структурни решения, а по-скоро да се стремим към дългосрочни, трайни а, промени. Надявам се да разгледаме това в по-големи продобности. Очаквам да чуя мнението на докладчиците в Сянка. През едните седмици ще изготвя проекта на моя доклад. Надявам се да можем да излезем с някои различни а, и нови а, идеи, заедно с а, докладчиците в Сянка. Благодаря ви за вниманието. Uh, interesting ideas there. I'll go first through the shadows. Благодаря за интересните идеи, които изложихте. Първо ще дам думата на докладчиците в Сянка. Корин от името на НП. Благодаря. Благодаря на Арлин за подробното изложение от една страна по основните елементи от доклада Ли Кайнен и от друга страна по други допълнителни идеи които ни предложи днес и които трябва да обсъдим по-нататък. Мисля, че е важно ние да участваме в дискусиите по доклада Ли Кайнен и по реформите в структурата на банковия сектор. Тези дискусии се вписват в пакета от законодателни мерки, прият от парламента през изминалите години. Мерки, които към момента се прилагат. Първата ми бележка е следната. Този обширен пакет от законодателни мерки, който в момента се обсъжда и от части прилага, трябва да ни изведе на ясна позиция по отношение на структурните реформи. Те трябва да бъдат извършени така, че да се създаде една устойчива система, тази система трябва да е достатъчно устойчива с оглед на крайната ни цел, която е да гарантираме по-високо ниво на сигурност за банките какво искаме да постигнем в крайна сметка. Искаме да постигнем финансова стабилност и по-голяма отговорност от страна на банките, когато поемат риск. Искаме да се върне доверието на финансовите пазари, да се възстанови кредитирането на реалната економика Искаме също така да запазим и многообразието на различните бизнес модели на банките. Тоест, трябва да отчетем, че в Европа има и малки, и големи банки, които работят при различни условия. Трябва да запазим и така наречения универсален банков модел. Ако разгледаме предложенията, в контекста на това, което казах до тук, мисля, че трябва да си разработим общо европейска позиция във връзка с реформирането на структурата на банковия сектор. Разполагаме с доклада Ликайнен. В момента в Обединеното кралство се приемат законодателни мерки, които се основават на подхода ФИКърс – Нека сравним предложенията в доклада Ликайнен и подхода Фикърс. Според подхода Фикърс се а, изисква по-висок собствен капитал от големите банки. А що се отнася до подхода на Ликайнен, в него се предлага да се отдели инвестиционната дейност от банкирането на дребно и какво ще бъде въздействието на тази разлика в подходите. Мисля, че трябва да изработим общ подход. С право колегата упомена и многото въпроси във връзка с вариантите, предложени в доклада Ли Кайнен. Възниква въпрос за това как да определим търговията за собствена сметка? Следва ли в закона да се предвиди отделяне на инвестиционната от дейност от банкирането на дребно? Трябва ли това разделение да е пълно? Все още и аз самата нямам отговор на тези въпроси. Затова с удоволствие ще участвам в предстоящите дебати. Не искам да се разпростирам прекалено много, за това ще направя само още няколко бележки във връзка с управлението. Останалите въпроси, като например оздравяването, можем да обсъдим по-нататък. Но що се отнася до управлението, колегата с право запита дали промените в структурата на банковия сектор ще доведат до промяна в менталитета. Мисля, че те ще дадат тласък на промяната в менталитета. Мисля, че на общо европейско равнище не е установен диалог между банковия сектор и законодателя в лицето на Европейската комисия. Диалог за подобряване на управлението на банковия сектор с оглед повишаване на неговата устойчивост. В Холандия, например, действа кодекс за поведението в банковия сектор. Има редица индивидуални подходи, но все още не е изработен общо европейски кодекс за поведение за банковия сектор. Докато не постигнем значителен напредък в тази област, то няма шанс, според мен, да се приемат законодателни мерки и секторът сам да излезе с устойчиви предложения. Би трябвало да го мотивираме, да го призовем да е по-активен. Вижте какво стана, когато обсъждахме възнаграждението по време на разискванията за директивата за капиталовите изисквания. Не би трябвало да се доверяваме изцяло на сектора. Не би трябвало да разчитаме единствено той да излезе с по-устойчиви предложения. Трябва да има и общо европейски подход. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще участвам в разискванията с докладчиците в Сянка и с колегите тук в комисията. Благодаря, Волф Клинц, от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Арлин, благодаря ти за изготвения текст явно вече повече или по-малко си изготвила структурата му. С удоволствие ще се запознаем с него, когато го имаме и в писмен вариант. За всички нас е ясно, банковият сектор трябва да е по-стабилен, трябва да се намали тежеста за дънакоплаците. Да освен това, банковия сектор трябва да се концентрира и върху основната си функция, а именно кредитиране на реалната економика. Ясно е за всички също, че трябва да постигнем трайни промени в нагласите. И въпреки, че сме наясно с крайните си цели, анализите на ситуацията се различават. В Съединените щати най-вече господин Фолкер смята, че проблемите се дължат основно на търговията. За това би му се искало да се отдели търговията за собствена сметка но това негово предложение се прилага с много бавни темпове. Разговорите ми с американската страна показват, че не е толкова лесно да се даде определение на междубанкова търговия и търговия за собствена сметка. И за това, според мен, няма да бъде реализирано предложението на Фолкер. Другото предложение за определяне на банкирането на дребно, според мен е по-добро. По-добро е предложението банкирането на дребно да се отдели от инвестиционното банкиране. Държави като Великобритания, Франция, Германия прилагат свои индивидуални подходи в тази област, както каза и ти. И това става за сметка на общо европейското решение. В момента действат много разминаващи се национални системи, които не ни вършат работа. Така само отчасти постигаме целта за постигане на равнопоставеност на вътрешния пазар. Според предложението Ли Кайнен трябва да се отдели не само търговията за собствена сметка, но и между банковата търговия. Как ще се реализира това на практика, все още не е ясно. Представителите на сектора към момента са доста скептични. Добре, е според мен, че в доклада Ликайнен се засягат и въпроси, свързани с оздравяването на банките, с ликвидацията на банки, изпаднали в несъстоятелност. Ти ни даде пример с една банка от Холандия. И това показва, този пример, извинете, показва, че за съжаление няма как да не прибегнем до средствата на дънакоплаците. Каквито и предложения да ни се представят в момента, не може да се избегне ползването на средства на дънакоплаците. Малко съм раздразнен от това, че предложението в доклада Ли Кайнен е обект на анализ от наша страна само под формата на доклад по собствена инициатива. Предстои комисията да излезе със свое предложение. Едновременно с това работим и по директивата за управление при кризи. С други думи, работим по различни въпроси и надявам се в крайна сметка да излезем с едно общо решение. А що се отнася до инструмента Bail-in, Въпросът според мен е кой следва да инвестира в финансирането на този инструмент. В доклада правилно се посочва, че не би следвало инструментите за бейл-ин на една банка да се изкупуват от друга. Така ще бъде спасена една банка, но друга пък ще поеме рискове. Кой следва да изкупува тези инструменти? Пенсионни или застрахователни фондове ли? Ако се стигне до това решение, то в крайна сметка отново ще заплати дънакоплатецът. Онзи, който се е застраховал или пенсионерът. Така че продължава да стои на дневен ред въпроса кой ще инвестира в инструментите за бейл-ин. По въпроса за управлението, и по това, което каза Корин. Жалко е, че секторът, като се има предвид всичко, което не сработи добре в миналото, не е в състояние да изготви разумни предложения, не е в състояние да заяви спрямо нас, че е готов да подобри положението. Вместо това секторът продължава да отстоява статуквото, продължава да действа отстъпленчески, което според мен е жалко. Uh, Благодаря ви. Сега думата има Филип за зелените. Благодаря, Шаран. Мисля, че целите ни са общи. Искам да се спра на две от тях. Първата е целта да се намали прекалената сила на пазарите и да се засили способността в банковия сектор. Очита съм от факта, че голям брой от големите институции действително имат доминация, доминираща позиция на пазара благодарение на тази мълчалива това мълчаливо съгласие. Ето защо на първо място трябва да възстановим конкуренцията на пазара. Не е нормално някои институции да имат възможността да финансират дейността си при по-благоприятни обстоятелства, защото се ползват от мълчаливата гаранция от страна на данокоплаците. А разбира се, ние не искаме да излагаме данокоплаците на необходимостта да гарантират тези институции. Твърди се, че универсалният банков модел се оказва най-устойчивият, но аз мога да ви кажа, че живея в Белгия и че всички банки, които трябваше да бъдат спасени в нашата страна, бяха универсални банки. А именно защото нямаше разделение между действията на пазарите, обикновено на пазарите с рискови ипотеки и а, пазарите на, за банкиране на дребно. Ако имаше ясно разрешение, нямаше да се наложи спасяване на Фортис, Дексия, KBC, KBC и други банки и Белгия не е изключение. Така че няма доказателства, че универсалният банков модел е по-устойчив. Видяхме фалити и на търговски банки, и на банки на дребно, и на универсални банки. Така че ясно е, едно трябва да има ясно разделение на дейностите. На второ място трябва да има економии на мащаба. Ясно е, че първоначално има такива економии, след което обаче с увеличаване на размера на институцията има обратния ефект на економиите на мащаба и в един момент става невъзможно да се контролират банки от мащаба на Deutsche Bank, Barclays и т.н. На второ място трябва да вземем предвид интересите на потребителите. Те искат да могат да вършат всичко на едно място. Аз лично работя в една огромна IT компания в миналото, която предлагаше всички възможности, но се оказа, че нито един нас клиент не иска да купува всички услуги от нас, защото иска да се запазят възможности за конкуренция. Така че този аргумент не издържа всъщност. И ако продължаваме да го поддържаме, ще тласнем клиентите към сенчестия банков сектор. Затова и комисията предлага мерки за справяне с този проблем. Всъщност имаме нужда от по-строг контрол на границата между сивият банков сектор и нормалният банков сектор. Трябва да сме сигурни, че няма а, заразяване от страна на сенчестият банков сектор. Аз нямам нищо против да има хора, които да си играят с парите си и да е, инвестират много, да инвестират много рисково. Това е тяхно право до момента, в който те не представляват заплаха за другите. Трябва да сме наясно на, какъв е, на каква е нашата позиция. Но не може от една страна да се твърди, че трябват економии на мащаба, които намаляват работните места – а ако има разделяне на банките, на дърсите на банките, също ще има унищожаване на работни места. Но трябва да изберем или единият, или другия подход. Ако се стремим към намаляване на размера на банките, най-вероятно това ще доведе до създаване на работни места. Ясно е, че банките са много важни за економиката. Никой не иска да забрани пазарните дейности. Просто искаме банковата дейност на пазарите да се управлява от, от правилата за определене на цена на пазарите, а не от други механизми. Имах, проведохме разискване с представители на финансовата индустрия миналата седмица и представителите на Deutsche Bank поискаха много ясно от една от големите хазни в Европейския съюз зададоха въпроса. Съгласен ли, че вашата институция трябва да плати пазарната цена за своята финансова дейност? Тоест цената, която не взима предвид евентуалната субсидия, идваща от, гаран... от мълчаливата гаранция, предоставена от накоплаците и е отговор на Deutsche Bank беше не, не сме готови да поемем тези разходи. Мисля, че няма какво повече да говорим за пазарна економика. Искам да привлека вниманието ви на пазара, на факта, че пазарите на деривати все още надхвърлят 11 пъти размера на реалната економика. Не съм убеден, че се нуждаем от толкова големи пазари на деривати. Според мен тук има нещо погрешно в цялата система. И накрая разликите между подхода на европейско равнище и национално равнище. Аз лично не съм съгласен, че трябва да има подход на национално равнище. Когато Обединеното кралство започна своята независим, дейността на своята независима комисия за банковия сектор, те бяха убедени, че нищо няма да се случи в Брюксел, че тук нищо не се променя. И от нея е известно време на Европейската комисия да признае, че действително има такъв проблем. Но процесът в Обединеното кралство започна по-рано. Не ми е ясно обаче защо и Берлин, и Париж напредват с много, бих казал, скромни реформи, въпреки че много добре знаят, че нещо се подготвя. Ето защо аз мога да си обясня тези инициативи само като очакване на по-сериозни реформи, които да дойдат от нашата комисия. Знаете, че успяхме да постигнем единна позиция на всички политически групи по банковия сектор. И съм убеден, че можем отново да повторим същият успех по това досие. Обеден съм, че тук има много стабилно мнозинство от колеги, които искат банковия сектор действително да работи в полза на реалната економика. Мисля, че това е много важно и че това ще подпомогне всички национални инициативи на, на различните равнища. Но ще изиграе също така и важна роля в преговорите между Европейския съюз и държавите членки. Благодаря ви. Сега продължаваме с ЕКР и другите политически групи. Саид Камал. Благодаря ви. Ще се опитам да поема ролята и на ЕКР и на останалите. Има доста разочарования, споделени от други колеги от комисията, че в пет години след Лиман Брадър се случилото се в Обединеното кралство, има толкова малко подкрепа за законодателството и няма особена промяна. Ако утре една банка фалира, пак ще са необходими пари на дънокоплаците за спасяването и трябва да се разреши този проблем. Той, този въпрос трябваше да се разреши от самото начало. когато едно правителство е, е на власт, а, една банка фалира, се губят а, работни места и трудно да се каже, че няма да се спасява тази банка. Но ние искаме пазарите да действат. Тогава защо трябва да се а, спасяват а, фалиращи а, институции с пари на дънакоплаците? Има консенсус в политическите среди по въпроса. Трябва да има, че трябва да има една а, нормална процедура за прекратяване дейността на една банка, която а, фалира, но обикновените а, услуги, които се предлагат а, на вложителите, например ATM и други, да могат да продължат да действат докато трае процедурата по прекратяването. Когато се запитат какво е необходимо за спасяването на една банка, има различни отговори. Понякога се ги запитваме, например, защо не излезат с собствени предложения. Един ръководител на банка в Австрия ми каза, че трябва да приемем факта, че има големи банки, които не може да бъде допуснато да фалират. Но аз не съм съгласен с това. Ние трябва и да бъдем пределно ясни, че няма повече да се използват средства на накоплаците за спасяване на банките. Относно а, отговорността на директорите. Никой не е готов за сега да поеме отговорност за лошото управление на дадена банка. Така че аз искам да има отговорност на директорите. Докъде можем да стигнем, дали това е нереалистично, трябва да се види. От директорите трябва да се иска, може би, чрез а, а, облигации или други инструменти да, да плащат а, а, за това, че не са управлявали добре банката и тя е стигнала до фалит, вместо да се възнаграждават, да получават огромни бонус, бонуси, независимо а, дали печ, са печеливши или не. Ако хората искат да имат определени инструменти в балансите на, на банките си, аз нямам нищо против, но когато се провалят тези инструменти, банките трябва да разполагат с нужните средства, за да поемат загубите и да платят за тази експозиция. Финансовите продукти на AIG, имаха експозиции от 1,3 трилиона. Нямаше начин да има достатъчно провизии за покриването на тези загуби. Беше изоставена предпазливостта. Когато се поема един риск за постигане на определени резултати, трябва да бъдат заделени и средства за покриване на евентуални загуби, ако нещо не потръгне. Мнозина ми казват, че не вярват на балансите на банките и че банките не са добре действащи институции. Когато говорим за одита, се говори доста с технически език, но не аудиторите са тези, които изразяват професионална скептичност. Когато кажат на една банка, защо имате тези данни, а не други, те казват, не, ние сме отговорили на процедурата, отбелязваме си това и продължаваме нататък. И а, за това не е очудващо, че някои банки се провалят, фалират, след като са получили заверка на сметките си от аудиторите. Хората трябва да са сигурни, че когато а, си предоставят средствата под формата на депозити на банките, ще имат достъп до тях, а, като се има предвид, а, че това е нещо като заем, което те дават на банките и банката работи с тези средства, както намери за добре. И понякога може би да се окаже, че е по-безопасно да се сложите а, спестените пари под дюшека, отколкото да ги а, вложите в а, банката. Вярно, че а, няма да получавате лихва по тях, а, но ще бъдете в по-голяма безопасност. Така че това са някои прости идеи. Ако се разгледат на ранен етап всички тези проблеми, може би ще се подобри в по-голяма степен доверието към банковия сектор. Споделя много от становищата, изразени от докладчика и очаквам да продължа да работя с нея, както и с останалите докладчици в сянка. С това приключваме изказванията на докладчиците в сянка. Има трима желаящи да се изкажат. Хуан Гонг, Ханс Питер Мартин е, и аз. И Перванш. Също имаме представител на Европейската комисия. Може би ще ни кажат кога можем да очакваме нещо от тях. Лиам първо има думата. Но ви моля да бъдете а, кратки. Разполагаме само с 10 минути. Лиам. Мерси, Шарон. Euh, Благодаря ти, Шарон. Благодаря и на Арлен за това, че е толкова добре постави основните елементи на дискусията. Този доклад е изключително важен, тъй като реформата на банковия сектор вероятно е реформата, с която ще се приключи създаването на банковия съюз. Много повече, отколкото директива за капитал изисквания 4 или Базел две, който не се прилага от страна Съединените щати. Именно тази банкова реформа ще ни позволи да имаме реален контрол над сектора и затова е важно Европейската е, комисия, Европейския парламент да определят правилата. Тъй като някои държави членки в е, Съюза вече започнаха да предприемат действия и за нещастие прилагат частични реформи по различни причини било то защото са били под натиска на някои лобистки групи, било защото националните им интереси не им позволяват да предприемат по-цялостни реформи. Затова е важно ние да определим рамката. В това отношение, според мен, има два важни елемента в този доклад. Първо е периметърът на тъй наречените спекулативни дейности, които трябва да бъдат ограничени. Има различни определения за този а, периметър и най-интересното определение им се струва това от доклада Ликенен, т.е. че трябва да се определи процент за спекулативните дейности. В най-обичайните варианти, като френския доклад, например, се говори само за 1% от спекулативните дейности, които ще се ограничават, а в доклада на Лика Нен се предвиждат 16%. Смятам, че Европейският парламент може да си избере подходящата дейно, подходящия процент за преподаването на това на спекулативните дейности знаем, че много малка част от реалното финансиране на, финансирането на реалната економика идва от този вид инструменти и от хедж фондовете, например. Вторият важен елемент е свързан с разделянето. В доклада на Ликанен се предлага ясно разграничение, докато при доклада на Волкер в Съединените щати се, пред... се стига още по-далеч. Има забрана и в самите инвестиционни банки има разграничение между дейностите за собствена сметка и другите дейности. Ето защо ние трябва да вземем решение за естеството на разделението. Дали искаме разделяне на филиали, т.е. да се запази връзката между основната дейност и дейността на дъщерното дружество или филиала на съответната дружество майка или искаме пълно разделение. Това е много важен въпрос. От него зависят три основни елемента. Първото е равнището на поемане на риск от страната на банката. Защото ако нямаме такова ясно разделение, продължаваме да действаме по схемата прекалено голяма финансова институция, за да се провали, както каза и Камало. И е ясно, че в този случай отново данакоплаците ще платят, защото на практика държавата носи гаранция за този вид институции. И ако няма, няма истинско разделение, проблемът е, че държавата продължава имплицитно да гарантира този вид институции. Защото е ясно, че държавата ще трябва да спаси тази финансова институция, ако цялото дружество пострада поради дейността на филиала, занимаваща се с спекулативна дейност. Благодаря ви, Ханс Петър Мартин. Данк. <clears throat> Благодаря. Благодаря и на Арлин. Мога само да подкрепя както нея, така и всички останали колеги при поемането на водеща роля при разискванията по тази тема. Оставащото ни време до края на мандата ни е единственият ни шанс да проявим ангажираност по темата спрямо гражданите на Европейския съюз. Затова наистина ви призовавам при изготвянето на доклада да поставим темата в по-широк контекст, т.е. да не се опираме само на доклада Ликайнен. Не може да говорим само за разделянето на инвестиционното банкиране от банкирането на дребно. Трябва да се спреми върху паралелната банкова система. Гражданите очакват отговор от наша страна. Вече от много години говорим за това, че всеки субект, всеки продукт и всяко място на извършване на финансова дейност трябва да бъдат обект на контрол. Би ми се искало да постигнем това. Нерядко проектите ни са широко мащабни. И това е свързано с естеството на законодателната ни работа. Би ми се искало и с този доклад да поставим началото на такъв широко мащабен проект. Не случайно колеги от някои политически групи днес не присъстват на разискванията. Именно тези политически групи водят и до разделение в Европа. Те представляват лобистите в банковия сектор. Имам предвид партията за независимост в Обединеното кралство. Okay, thank you very much. I put myself on... Аз също се включих в списъка на желащите да се изкажат, казва председателката. Трябва да сме много внимателни. Не бива да се стремим към максимума, защото така може да не постигнем нищо добро. Вижте какво се случи в Съединените щати. Една проста идея всъщност много се осложни. Имам предвид предложението Фолкер тъй като стана ясно, че не може да се направят ясни разграничения. трябва за 95% от сектора да се постигне разумно разделение. Трябва да се вземат решения във връзка с собствения капитал и с оздравяването. И мисля, че по част от тези въпроси вече работим при директивата за капиталовите изисквания. И мисля, че можем да поставим въпроса в по-широк контекст. Говорихме за предложението Волкер на семинара, организиран от Филип и други колеги. И стигнах до извода, че Нещата ще се осложняват все повече, ако не се стремим към упростяване. Ако не упростим модела, то няма да намерим и решението, към което се стремим. Другият ми коментар е свързан с предложението притежателите на облигации да понесат загубите. Инвеститорите не харесват тази идея. Вероятно е да трябва да се инвестира повече в този инструмент. Инвеститорите искат да се възползват от него, без обаче да инвестират собствен капитал. Възможно е, ако този инструмент бъде въведен, да започнем да решаваме проблема с неравновесието при инвестирането в дългови облигации и инвестирането в капитал. И може би не би било зле да се справим с това неравновесие. Ако успеем, то можем да стимулираме някои инвеститори да инвестират не толкова в дългови инструменти, а в дялове. И сега последният ни оратор е Перванш. Благодаря, Шаран. Имам няколко коментара. Първо бих искала да насърча Агалин, защото нейният доклад наистина е много важен. Който коментар е относно сроковете. Въпросът за разделянето на банковата дейност честно казано, е въпрос, който отново беше поставен на обсъждане от някои хора още от 2007 година насам. А днес се притеснявам, че нашият мандат ще изтече без Европейския парламент да се произнесе какво реално ще се приложи като мерки на практика за промяна и реформа на банковия сектор. има класическа политическа игра, когато се прави такова важно предложение на европейско равнище, но за нещастие тези игри могат да имат много отрицателно въздействие тук, тъй като държавите членки вече започват да предприемат собствени мерки. Не знам каква ще, е- каква ще бъдат последствията от закон въведен в Франция, но знам какви са намеренията на президента, изказани в речта му от Бурже и знам, че тази, тази реформа беше една от основните елементи на неговата предизборна кампания. Ако наистина искаме да стигнем до края в стремежи за разделяне на банковите дейности, ще трябва да преразгледаме законодателни документи, които вече са приети. Вторият ми коментар отвъд разделянето на действията на банкиране на древно и инвестиционно банкиране, не бива да пренебрегваме и самият въпрос за структурата на банковия сектор като такъв. Тоест, въпрос, става се въпроса за пропорционалността между банковия сектор и економическата дейност на дадена държава. Да вземем за пример Ирландия. Има и други банкови модели, които биха могли да доведат до проблеми, било то по отношение на банкирането на дребно или на инвестиционното банкиране. Третият ми коментар – Не смятам, че трябва да а, стигаме до позиция, в която да се смятаме, че напълно сме гарантирали стабилност на економическия сектор чрез разделяне на инвестиционното банкиране от банкирането на дребно. Защото при това положение инвестиционното банкиране няма да бъде устойчиво, защото то не да почива на един погрешен модел. А ние трябва да се борим срещу основния проблем в този модел, а именно банковия сектор, който се основава на данъчните убежища и възможност за банкиране в тези а, данъчни убежища. Но да говорим за разделение на банковите дейности, без да говорим за данъчните убежища и за възможност за укриване на данъци, от които се възползват инвестиционните а, банкери днес, ще бъде сериозен пропуск. И накрая Арлен с пълна право с пълно право казва, че финансирането на реалната економика днес се осъществява и чрез други действия, чрез по-инновативни модели за пряко финансиране, които заобикалят така да се каже, банковия сектор. Тъй като банковия сектор до такава степен се осложни, че на практика се отказва все повече повече от една от основните си дейности, а именно финансирането на реалната економика. Ето защо при разглеждането на реформата на структурата на банковия сектор трябва да сме наясно, че основната ни цел е да засилим устойчивостта на банковия сектор, но също така и да, да гарантираме отново финансиране на реалната економика от страна на банковия сектор. А за това ще трябва допълнителни промени и е много важно да вземем предвид доклада на Вернер, Ланге. Тук има възможност за въвеждане на нови елементи, които може би са били пропуснати. Благодаря ви. Sorry? Um, uh, uh, well, I think that because running a little bit... А малко закъсняваме с а, графикът, но все пак искам да отговоря на някои от въпросите. Преди това искам да се обърна към Уеста комисия и да ги попитам, имате ли някаква яснота, кога смятате да направите вашето предложение? Ще ви помоля да се ограничите с една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Целта ни е да излезем с предложение преди лятото. Какво точно имате предвид под целта ни е? Какви са препятствията пред постигането на тази цел? Да, разбира се, ще излезам с предложение някъде около лятото. Може да уточните какво разбирате под около лятото и какво разбирате под лято? Ново в нашия график е появата на доклада по собствена инициатива на Европейския парламент – Разбира се, ние в комисията много внимателно ще разгледаме този доклад. Не мога да ви дам я, ясно определение кога ще излезем с предложението. но е, изискването е да излезе с това предложение възможно най-рано това лято. Добре. Мога да ви уверя, че ние сме една много гъвкава комисия, която работи много ефикасно, така че се надявам, че изготвянето на нашия доклад по собствена инициатива не бива да е пречка за вашата работа. Смятам, че може да работим паралелно по а, двата документа. Няма да мога да отговоря на всичко казано. Радвам се на някои от отличните коментари, които бяха направени. Като докладчик, аз зная, че съм ограничена, що се отнася до обема на доклада. И затова аз ще завися в голяма степен от докладчиците в сянка за предложения за изменения, за да се подобрят някои аспекти. В бъдеще трябва да помислим дали трябва да има такова строго ограничение за обема на докладите по собствена инициатива, след като тези доклади са предназначени да очертаят една дългосрочна визия на парламента. Трябва да разгледаме въпроса от призмата на промяна в културата. Ако чакаме секторът да излезе с предложения в тези области, микрофонът е изключен. In English we have a phrase that says that help. може би ще чакаме до второ пришествие. Може би трябва да излезем с някои идеи. И тъй като това е доклад по собствена инициатива, не става за законодателен документ, можем да бъдем по-инновативни. Относно идеята за разделянето, тя ще бъде в основата на доклада. Какво имам предвид под промяна в културата? В Великобритания имаше смесване на различните култури и имаше в известен смисъл заразяване на риска, който беше поет и той беше прехвърлен и в сектора на дребното банкиране, който трябва да бъде защитаван защото чрез този сектор се постига растеж, подкрепа за реалната економика. Мнозина от колегите, особено Сайер, казаха, че трябва да сме много ясни, че данакоплаците вече няма да плащат за грешки допуснати от сектора. В Обединеното кралство имаме национализирана банка и 2% държавна собственост. Те трябваше да се а, плащат високи а, глоби за държавата, което е, е а, странно, след като а, това е, е банка, която е 82% държавна собственост и се плащат тези глоби от пари на дънакоплаците. И сега има известно рециклиране а, на загубите, които са реализирани банките, които фалират. Затова считам, че сектора се нуждае от съществени реформи. Това е, се иска от потребителите. Аз ви запознах с данните на проучване сред потребителите. Определено потребителите искат да има стабилни банки, които да будят доверие. Трябва да видим дали искаме да имаме хармонизиран на подход на вътрешния пазар или да кажем на френското или а, германско правителство, че грешат, че това не е моделът, който но не ни харесва и че искаме да се намери нещо по средата. Или пък а, да си има предвид, а, че британския модел е предвиден за глобалният пазар и за това той е по-рискован модел от европейският модел. Има световни банки, които се занимават с дейности, свързани с висок риск. Има банки, които работят през границите на френска, на германска територия. Това е проблем, който трябва да решим дали да имаме обща система, която да обединява трите предложения, дали имаме нещо по-различно, дали да искаме минимален набор от критерии или пък да отидем по-далеч. И при това положение трябва да се държи сметка и за изискването на единият пазар. Хареса ми а, идеята а, за отговорност на директорите. В, в САЩ за сега не са постигнали резултат, така че подходът, който се следва, там се оказва неработещ. Затова трябва да се помисли за по-гъвкави подходи, но това трябва да ни доведе до основния въпрос как да променим културата, как да се подобри конкурентоспособността, как да осигурим нужната защита, въпроса с депозитите като съществена банкова услуга и гражданите трябва да могат да продължат да се ползват от тази услуга. Така че ние не искаме да има някакво прибързано а, решение. И в един доклад по собствена инициатива ние можем да бъдем по-дръзки, по-амбициозни, защото не става дума за законодателен документ. Но трябва да се промени културата. И така, какъв график предвиждаме? Ще представя проекто докладът ще го изготвя. Ако колегите са доволни от това, знаете, че е необходимо няколко седмици за превод, но когато съм готова, ще го разпространя. Зная, че се справяте достатъчно добре с английския, защото графика е много а, сгъстен. На 21 марта ще се разгледа доклада в комисията. Надявам се да мога междувременно да разговарям с докладчиците в сянка, да внесем някои промени сравнително бързо. Крайният срок за изменение е 15 април, разглеждането им на 7 май и гласуване на 28 май. Виждате, че не разполагаме с много време, ние ще се опитаме да се вместим в тези срокове. И да влезе доклада в пленарна зала преди комисията да излезе със свое предложение някъде през юли, за да можем да окажем някакво влияние върху това предложение. Благодаря на колегите за техните а, интересни, съдържателни изказвания и се надявам, че докладът ще бъде по-визионерски, по-амбициозен. Благодаря ви. Сега аз имам председателското място и ще продължим с следващата точка – годишен доклад в областта на данъчното облагане, как да се освободи потенциалът на Европейския съюз за економически растеж. Илдико Гал Пелч нашия докладчик от НЕП и давам незабавно думата на докладчика. Той е в залата. След това ще слушаме и докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка при представенето на доклада си, тъй като нямаме много време. Освен това, текстът ви бе предоставен на родните ви езици още преди няколко седмици. През 2012 година в Европейския съюз бяха предприяти някои промени по отношение на данъчната политика, за да се гарантира растеж на економиката. Бе взето решение за въвеждането на данък върху финансовите сделки в 11 държави членки бе изготвен и план за действие в областта на данъчната политика за 2014-2020 година. Както показва и заглавието на моя доклад, поставих ударението върху стимулирането на економическия растеж. Това не е лесна задача, като се имат предвид фискалните мерки, предприяти по време на кризата. Посочвам обаче, че от 2000-та година насам данъчната политика в Европейския съюз е израз на волята на редица държави членки да насърчават економическия растеж. Мисля, че трябва да продължим в тази посока, например чрез въвеждането на интелигентни данъчни облегчения трябва да се облага с данъци по-скоро потреблението, а не толкова производството. Важно е да отбележим също така, че има три фактора, въздействащи върху економиката трудът, капиталът и технологическият напредък и политиките в областта на данъчното облагане трябва в дългосрочен план да са ориентирани спрямо тези три фактора. Те трябва да са насочени към съживяването на економиката и към стимулиране на потреблението в дългосрочен план. За това трябва да се въведат данъчни облегчения за износа. Когато се коригират данъчните ставки, това трябва да насърчава заетостта. Вместо да увеличаваме данъчните ставки или да въвеждаме нови данъци, според мен е по-добре да разширим вече действащата данъчна основа. Това може да е източник на приходи към бюджета. В текста се отбелязва, че компетенциите на държавите членки са важни но освен това се предлага и система за координиране на националните данъчни системи, така наречената данъчна змия. Тоест, не следва да се хармонизират националните данъчни системи, а да се координират, като се вземат предвид данъчните облегчения или увеличенията на данъците там. Една такава система отчита разликите в економическото състояние на отделните държави. Тъй като не е предвиден голям брой знаци за текста, не можах да се спра върху необходимите мерки за борба срещу данъчните измами, но ще внеса изменения по тази тема. В данъчната програма на ОИСР за 2012 година се посочва, че трябва да се противопоставим срещу агресивната данъчна политика от страна на дружествата и да се борим срещу данъчните обежища усъвместяването на отделните данъчни режими и борбата срещу данъчните обежища ще бъде източник и на приходи за огромна източник, извинете, на огромни приходи за държавните бюджети. Ако не се справим с тези проблеми, ще подринем конкурентоспособността на Европейския съюз. Трябва да подобрим и събираемостта на данъците. Това е необходимо с оглед на намаляването на държавния дълг. Абсолютно необходимо е държавите членки да подобрят сътрудничеството и координацията в областта на събирането на данъците. Приветствам плана за действие на комисията за борба срещу данъчните измами и укриването на данъците. Необходимо е според мен обаче комисията да изготви скоро и механизъм за последващи мерки, както и таблица с показатели. Това бе всичко от моя страна за този момент, колеги. С удоволствие ще изслушам коментарите на колегите и на докладчиците в сянка. Благодаря. Председателката. Благодаря на докладчика. Думата има Оля Лудвихсен от името на социалистите и демократите. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на докладчика за много интересния доклад. Той е интересен, защото поставя ударението върху връзката между данъците и растежа. Растежът е елемент от данъчната политика, който в момента е по-важен от когато и да било, за съжаление се пренебрегва. Трябва да наблегнем върху три елемента. Първо, необходимо е да активизираме усилията на национално и европейско равнище в борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци. През изминалите 6 месеца комисията предприе някои важни инициативи в тази област. Сега те трябва да прераснат в конкретни действия. В областта на данъчната политика е много важно да се създадат благоприятни условия за дългосрочен устойчив растеж, за лоялна конкуренция и за стабилни публични финанси. Така няма да има и основание за данъчни измами. Добре е, че в доклада се набляга на всичко това, но мисля, че трябва да сме още по-категорични. Второ, трябва да отчетем и социалния аспект. Не би следвало вследствие от данъчното облагане да се увеличава разделението в обществото. Едно подобно разделение само по себе си е неприемливо. То се отразява и много отрицателно върху растежа. Към момента данък, държавите членки увеличават данъците върху потреблението. Това се отразява неблагоприятно върху домакинствата с по-нисък доход. То може да задълбочи разделението в обществото, тъй като някои домакинства може да трябва да понесат много по-голяма данъчна тежест, отколкото в миналото. А що се отнася до данъците върху потреблението, това не бива да води до подриване на принципа на прогресивното данъчно облагане. Екологичните данъци са много важни с оглед на бъдещия растеж. Към момента има спад в събирането на такива данъци, което не е добре трябва да се увеличи делът на екологичните данъци в общия размер на събраните данъци. Така ще можем да осъществим преход към зелена економика. Ако искаме да постигнем това, трябва да преразгледаме директивата за данъчното облагане в енергетиката. Възможно е да предприемем повече в името на растежа, като премахнем данъчните ограничения върху вътрешния пазар. Трябва да работим по директивата за данъците така, че тя да доведе до подобряване на достъпа до вътрешния пазар – националните данъчни администрации трябва да могат да предприемат адекватни административни мерки. Имаме два коментара по самият плато доклад. Първо идеята за те наречената данъчна змия, която би трябвало да, да подобри координацията между националните данъчни системи. Трябва да знаем какво точно представлява тази данъчна змия. Дали тя е нещо подобно на валутната змия, която беше предшественик на еврото. Ако е така, в такъв случай ще имаме много високо равнище на данъчна хуманизация, и това е перспектива, която трябва да бъде обсъдена. Вторият ми въпрос е свързан с двустепенният модел на данъчно облагане което е, се предвижда? Каква е целта да се стимулира след което да се стимулира светостта? Ако това е принципа, трябва да го разгледаме малко по-внимателно. И накрая бих искала да благодаря на, доклад, да благодаря на докладчика за изготвянето от него текст. Той е много добра основа за по-нататъчните ни разисквания. Благодаря ви. Председателката, благодаря вече изоставаме от графика. Не знам дали мога да помоля преводачите да останат още малко, така че ще ви помоля да бъдете кратки в коментарите си. От групата на Ауде. Благодаря ви, госпожо председател. Имам няколко кратки коментара. Благодарим на докладчика за свършената от нея работа. Смятаме, че нейният текст е добра основа за разисквания как ние можем да допринесем за дебата на европейско равнище относно данъчното облагане и економически растеж. Първо, аз и колегите от групата на либералите ще внесем редица изменения – с цел прилагане на реформите. Не е достатъчно да има съкрещения в бюджета и да се прилага фискална консолидация, ако не се прилагат паралелно с тези мерки и реформи. Ето защо. Разбира се, можем да говорим за увеличаване на данъчното облагане. Аз лично съм за данъка за финансовите сделки на европейско равнище, но трябва да ясно да заявим, че фискалната консолидация е предуслови за възстановяване на економическият растеж. Видяхме, че в Съединените щати след няколко години на прилагане на политиката на Кейнс в момента фокусът на економическата политика се прехвърля към необходимите структурни реформи на економиката. Става въпрос за реформи, които в дългосрочен план допринасят за економически растеж на страната. Освен това, виждаме, и, че някои държави членки на Европейския съюз съкръщават обществените разходи. Но ако не се намалят монополите и ако не се промени структурата на економиката, пазарите няма да бъдат достатъчно гъвкави. Това е първото ми съображение. Второ, аз съм за данъчната конкуренция. Знам, че тази идея е много либерална, но смятам, че трябва да запазим тази конкуренция. Разполагаме с единна валута, с единна парична политика в рамките на еврозоната. Но трябва да хармонизираме ставката за корпоративния данък. Не смятам обаче, че трябва да се хармонизира самата ставка на корпоративния данък. Имаме нужда от данъчна конкуренция. Това е в полза на економиката и ще внеса изменения в този смисъл. Смятам, че имаме и добър опит. И знаем колко важна е данъчната конкуренция за извършване на необходимите корекции в държавите членки, за да се компенсира въздействието на паричната политика на, общ... на европейско равнище. В Съединените щати функционират добре пазара на труда и пазара на капиталите. В Европейския съюз се случат не е такъв. Ето защо в Европа, например, има много по-голяма разлика между пазара на труда в Дания и в Испания в сравнение с разликите между отделните щати на Съединените щати. Вследствие на това, економиката на Съединените щати се оказва много по-ефикасна. Трябва да вземем предвид и този факт. И накрая по отношение на данъчните измами, трябва според мен да вземем пример от най-добрите практики на отделните държави членки. Ако погледнете статистическите данни, ни се оказва, че най-малките държави в Европа имат най-низко равнище на данъчни измами. Също така, ниско равнище на данъчни измами се наблюдава в държави с федерална система. Например, в Германия, където има 17 региона, които събират данъци. Това намалява равнището на данъчни измами. Също така в Испания, както знаете, има два региона, които имат право да събират данъци и се оказва, че в тези региони равнището на данъчни измами е по-низко. Според нас, колкото по-голям е територията, на която се събира данъка, толкова повече са данъчните измами. Благодаря ви, ще ви помоля да останете да останете наистина кратки, защото разполагаме с не повече от 5 минути. Рамон, аз твърдо не съм съгласен с теб. Кой е печали, когато има данъчна конкуренция? Големите печалят. Големите фирми, като либерал, сигурно не искате големите фирми да имат повече предимства и големите, от гледна точка на хора с големи доходи, също печелят. Ние не искаме държавите да са самодоволни и да считат, че доходите са като паднали от небето и не е необходимо да се прави нищо. Трябва да окажем натиск върху системата. Вие считате, че конкуренцията води до такъв натиск. Аз не искам да кажа, че трябва да се ограничи натиска, но тази неограничена конкуренция води до това, че големите не плащат, а малките плащат. Големите фирми не плащат. Вижте доклада на ОСР от, две, от преди две седмици. Какво казва? Трябва да се а, спомене изрично в а, а, доклада корпоративното данъчно облагане и общата консолидирана данъчна основа за корпоративно данъчно облагане. Зелените настояват, и това едва ли ще ви изненада, данъците да се използват, да се интернализират екологичните външни фактори като по този начин се накара комисията да предприеме мерки за енергийното а, облагане. Смятам да спра до тук поради липса на време. Да, наистина не разполагаме с достатъчно време. Ще имаме допълнителна възможност, когато разглеждаме измененията. Господин Сичек, благодаря. Времето свърши и аз ще се опитам да бъда максимално кратък. Вие като докладчик, както и вие като председател и докладчикът, сигурно ще се спомните бележките, които направих по друг текст за доклад. Сега мога да кажа, че този доклад е много, много по-добър от този, който обсъждахме вчера. Той е добре организиран в три раздела. Първият раздел, по него нямам никакви особени възражения. Доволен съм от формулировките, които следват економическата философия, която споделям. Така че няма да внасям особени промени. Но в а, втория раздел, а, там където се говори за нови източници. Не, не се подчертава достатъчно този въпрос. Не се търсят а, външни източници, не се призовава а, и към увеличаване на данъците, нещо, което напълно споделям. Споделям също позицията, че трябва да се борим срещу данъчните измами по-добре, отколкото да търсим нови приходоисточници. Що се отнася до екологичните данъци, ще оставя този въпрос за следващите разисквания. Аз ще предложа някои изменения по третия раздел, но считам, че няма да бъдат чак толкова съществени и няма да засегнат или осложнят работата ви. Докладчикът за отговор е, в рамките на една минута. Да, благодаря съвсем накратко. Искам да отговоря на направените коментари. Благодаря за казаното. Да, аз изпитвам същите проблеми, които вие изтъкнахте. Можем да работим по целият а, а, текст е, или пък на, на парче, но метода, който искам да следваме и се надявам на вашата подкрепа, е да се предприемат решаващи малки стъпки, които да бъдат реализирани и които държавите членки да прилагат. Благодаря ви за любезните думи, които казахте по метода, който съм избрала. Аз съм готова да разгледам предложения за изменения, за да се внесат промени в доклада, въпреки че не споделям всички изразени от докладчиците в сянка мнения, но ние ще имаме допълнителни срещи с тях, за да обсъдим тези различия. Искам също да се разясни така наречената социалиш данъчна змия. Тази концепция ще се разяснява в бъдеще. За екологичния данък аз първоначално го включих в текста, след което го извадих от текста. Може би не това е докладът, в който трябва да фигурира. Въпросите на укриването на данъци и на данъчните измами са включени в текста но също не е наблегнато особено на тях, защото има друг доклад, който акцентира върху тези явления. Относно данъчната конкуренция, кой печели, кой губи, това е въпрос на теория. И аз не считам, че този доклад ще може да задълбочи този теоретичен дебат. Искам също да подчертая, че крайният срок за изменения е 5 март аз също ще направя предложения за изменения, тъй като има някои въпроси, които не мога да засегна в доклада на 3 март. Ако е удобно за докладчиците в Сянка, бих желала да проведем среща между 2 и 3 часа в Страсбург, но аз ще ви изпратя покана. На 11 април ще се разгледат измененията. Гласуването в комисията ще бъде на 24 май. През май очакваме да влезе в пленарна зала. И надяваме се, че ще проведете срещата с докладчиците в Сянка в Страсбург. Следващата среща на комисията ще бъде на 11 март в Страсбург от 7 часа вечерта. Благодаря ви.